свободно едно депутатско място. Комисията по правни въпроси на заседанието си на 21 януари, съгласно член 3, алинея 3 и 4 от правилника за дейността, разгледа редица мандати и постанови, че мандатите на следните членове са валидни.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 Няма възражение. С това се потвърждава валидността на мандатите. Европейската народ